колеги, студенти от университета Ремс в Австрия. Надявам се заседанието да ви е интересно. Да, надявам се да разберете защо нашата комисия се занимава с толкова трудни въпроси. И така продължаваме с точка от дневния ред 12. Тук става дума за представяне на три проучвания на отдел политики относно корпоративното управление и корпоративната социална отговорност. Господин Филип Котие, госпожа Катрин Кафя и Франк Мартин Лапрант. Това са нашите оратори, госпожа Сак и господин Бакло, господин Жан-Филип Дон, господин Потие и госпожа Картя ще направят въведението, господин Прат и ще представи задълженията на акционерите, а господин Баклой, неговия колега, ще говори за връзките с надзорните органи и ръководството и това са в общи линии нашите гости, нашите оратори. Веднага давам думата на нашите гости. Господин Портие, моля имате думата. Медам, месье. Госпожи и господа, добър ден! Аз съм Филип Порти. Е, правната комисия на парламента е, ми е възложила е, да бъда в екипа, който изготвил три проучвания, за които ще говорим накратко с колегите. С Катрин Катияр носи отговорността за тези проучвания. Тя е координатор. Набързо ще представя трите изследвания. Бързичко. Euh, Целта и тя е обща, беше да се разкрие каква е практиката в Европейския съюз, която позволява да се повиши юридическата ефективност на три, в трите важни сектора. Права и задължения на акционерите, отношенията между надзорните органи и управленските органи, това бе втората тема и третата тема, много модна, много съвременна, социалната отговорност на фирмите. Най-напред искам да ви кажа, че сме се, се съсредоточили върху акционерните дружества и преди всичко дружествата на капитала. Нали, всеки си има терминология. На френски се казва анонимни дружества. Това са акционерните дружества. Особено сме имали предвид котираните на борсата дружества, но не сме се ограничили с това. Разбира се, ще видите. За да установим добрите примери от практиката, ние не се ограничихме само с сравнително правен анализ, а извършихме и допълнителен анализ. Е, Какви са причините, които водят до добри примери, не толкова добри примери от практиката и по-лоши примери от практиката? Така сме се опитали да е, обосновем избора, който сме направили в съответствие с ориентациите на Европейския парламент. Защита на социалния интерес, защита на някои категории е, сред акционерите ние възприемаме понятието stakeholders, т.е. заинтересовани е, лица, не толкова акционери. Второ, опитали сме се е, да придадем дългосрочна перспектива на проучванията си, а не да се ограничаваме в краткосрочен план. И освен това сме се опитали да изберем примери, които придават допълнителна предприемаческа стойност, когато предприятията са добре, то и обществото е добре. Не би трябвало да се съди само по резултатите за акционерите, нещо, което е традиционният анализ по линия на капитализма. Естествено, не само капитализма и капиталистическите аспекти ни интересуват, но и сме се стремили към очертаване на някакъв баланс без ексцесии от гледна точка на метод методика. Е, ние направихме проучване в 27 държави членки, благодарение на въпросника и до... ви разполагате с резултатите от е, това е, изследване избрахме няколко държави членки, няколко правни системи, които разкриваха специфики, съпоставими, използваеми, такива върху които можехме да се опрем и така направихме избора си. Не сме правили някаква оценка, а просто сме се стремили към по-добра съпоставимост. Имахме е, контакти с економисти, юристи, държавни служители, специалисти по е, дружествено управление и сме направили препоръки е, които съответстват на зададените направления на работа и интереса на обществото и то в дългосрочен план. И същевременно сме искали тези препоръки да бъдат максимално полезни с максимално практическа насоченост, като се има предвид, че темата е доста сложна. Сега най-напред ще дам думата на колегата Лапрада, който ще се спре на правата и задълженията на акционерите. Мерси. Благодаря. Най-напред. Е, tout d'abord, en guise de préambule. Като увод, накратко ще представя изходната позиция на проучването, контекста, в който се опитахме да поставим собствената си работа. Е, констатираме, е, че има е, е, някои е, характеристики, е, които така са обвързани с едно явление, което бих нарекал неучастие на акционерите в социалния, в обществения живот. Тук има две специфики. Първо, акционерите преследват преди всичко личните си интереси. Euh, И реципрочно, поради това, че няма участие в социалния живот на акционерите, управителните органи на дружествата разработват програми за управление на тези дружества, които рискуват а, да а, не съответстват на тяхната воля, ако решат да се занимават а, с защита на социалния интерес. Тоест, а, двете трябва да бъдат съчетани. Двата аспекта трябва да бъдат съчетани и това беше целта на препоръките в това проучване. Целта на проучването е да бъдат проучени, както се казва, правата и задълженията на акционерите. Е, опитваме се да намерим златна среда между от една страна правата, сиреч. Е, онези елементи, които са благоприятни за акционерите и от друга страна задълженията. Реципрочната насрещна престация визави правата. А, е, значи, а, стремили сме се към а, една цел да се умеем да формулираме препоръки а, за изготвянето на евентуално юридически задължителен акт, примерно директива. Защо юридически задължителен акт? А, защото е, той може да е, допринесе за създаване на истинска динамика в дружественото право на Европейския съюз е, като същевременно държавите членки ще могат да се сближат, вървейки в единна посока. А в крайна сметка ще се стигне и до единност на европейското дружество на право. Е, естествено, че трябва да съществуват е, някои специфики на място. Ние не сме против това и за това в ход на цялото проучване сме се старали препоръките е, да се радват на максимално широк консенсус. Тоест, е, ако се приеме една директива на по-късен етап, това не трябва да доведе до травмиране на държавите член. Nous avons, euh, donc procédé... И така, пристъпихме към проучването, задавайки си най-напред един главен въпрос. Да, за какво говорим, когато е, използваме израза права и задължения на акционера? А, е, какво е акционер? Естествено, че акционерът е титуляр на право на глас, на гласуване, а от друга страна, той е титуляр на право на собственост. Той има собственост, право на собственост върху част от капитала. И в тези си две качества той има и права, и задължения. За да могат да бъдат подходящо подбрани правата и задълженията, които са от интерес за нашето проучване, е, се опитахме да откроим е, добри примери от практиката, както каза и Филип Портие, в 27-те държави членки. За да бъдат е, съпоставени тези практики, тези примери, е, използвахме е, три критерия, за да не се окаже, че някои примери са в привилегировано положение спрямо от други. Първият критерий бе засегнат от господин Портие – да подберем примери, които имат дългосрочна перспектива, могат да бъдат ценни дълго време. Това означава, че предприятието работи по начин, който надхвърля интересите на съставляващите го категории, в частност категорията на акционерите. И е, когато е, пък подбирахме интересите на предприятието, е, сме изхождали от колективния интерес. Колективния интерес, който се отстоява чрез единни действия. Ако мога да използвам в този случай терминологията на Европейския парламент. Нашите препоръки следователно са насочени към поставяне в състояние на идеално равновесие на правата и задълженията на акционера. И това трябва да бъде гарантирано чрез надлежната правна уредба. Тук ще отбележа две особености. Първо, социалният интерес трябва да има примат. И второ, трябва да има възможност акционерите да действат съгласувано, едино. Ще се върна на част от тази проблематика по-късно. Сега, по отношение на социалния интерес, това, което трябва да се помни, е, че той се дефинира като интерес на юридическото лице – на дружеството. И държавите членки могат е, да тълкуват това понятие съобразно местните си правни традиции. Освен това, този е, глобален социален интерес, интереса на юридическото лице, трябва да има предимство пред индивидуалния интерес. От тук има две категории последствия. Каквато и да е легитимността на правата на акционерите – Е, тези права е, не трябва да бъдат отстоявани, е, когато практиката е свързана с нарушения и злоупотреби. А практиката на дружеството е свързана с нарушения и злоупотреби, когато страда общественият интерес. Това позволява едновременно да се организира работата на едно дружество и да не се допускат нарушения. Това означава да се защитават интересите на младсинствените е, акционери, но също така и е, да бъдат е, защитени управителите на дружеството, които се стремят да отстоят социалния интерес, а акционерите се стремят към неговото нарушаване. Тоест, ако акционерите се стремят да попречат на управителите да защитят социалния интерес, управителите трябва да се ползват с защита. Второ, трябва да се отчете, че акционерите в своето поведение имат определени колективни аспекти – те имат възможност да упражняват а, повече права, а, когато са едини, когато са голяма група. И същевременно трябва да се признае, че когато акционерите действат като група, колективно, е логично те да имат и общи задължения. И освен това, солидарна отговорност по отношение изпълнението на тези задължения. Значи, съчетанието на тези две направления ни кара а, да а, препоръчаме понятието а, а, обществени или дружествени групи. Защо? Защото а, не е достатъчно да се каже, че обществения интерес има примат. Как да се направи така, че два обществени интереса, този на обществото като цяло и този на дружеството, се съчетават достатъчно добре? Е, например, е, едно е, дружество майка и дъщерни дружества могат да се смятат за една обща група и те да действат единно спрямо третите лица, спрямо третите субекти. Тоест, ние се стремим да съчетаем тези две направления, които аз очертах и според нас единственият начин за такова съчетаване е да се обособят групи от дружества, които ще доведат до замяна на понятието социален интерес с понятието групов интерес. Сега давам думата на колегата Марсак за следващото проучване. Добър ден! заедно с Ян Пакло Ляво. Аз съм съавтор на проучване 2. То е посветено на отношенията между управителните органи и надзорните органи на предприятията. Първата трудност, която срещнахме, беше да се определи ясно понятието надзорен орган. Le, en Europe, il y a plusieurs systèmes de droit national. В Европа съществуват различни национални системи и аз ще се спре на това по-подробно. И от тук може да се стигне до известно объркване в нашите представи. Дали това са административни съвети, дали са надзорни съвети в същинския смисъл на думата, така както ги познава немското право, дефиницията се оказа реална трудност и е някак нелесно да се намери единен критерий, който да е приложим към всички национални законодателства. Така, стигнахме и до друг фундаментален въпрос. Що е това управителна система в дружествата? Как си взаимодействат трите власти, акционерите, изпълнителната власт и надзорната власт. Акционерите са, така да се каже, законодателната власт. Това са направленията, в които сме мислили. Естествено, ние трябваше да направим съпоставими категории, които на пръв поглед изглеждат несъпоставими. След като сме извършили необходимата съпоставка на националните законодателства, трябваше да препоръчаме да дадем идеи за хармонизация на дружественото право на общо европейско право. Подобно на Франк, в проучване едно, е, ние е, смятаме, е, че има място за хармонизация, но не и непременно в отношенията между надзорни и управителни органи. Това е, разбира се, предмет на дискусия. Искаме е, да изразим солидарността си е, с констатациите на е, другите две проучвания, или поне с голяма част от тях, в частност проучването за правата и задълженията на акционерите. Що е то управителна управленска система в дружеството? Това е една от първите ни трудности – е, как се дефинира съотношението между е, трите власти в предприятието? Акционерите дават на предприятието капитала, който е, позволява да се изпълнява търговската дейност. Изпълнителната дейност е тази, кои изпълнителната власт е тази, която осъществява дейността и взема оперативните решения, решенията за дейността. Тази дейност е в ръцете на управителните органи. В зависимост от правната система, е, управителните органи могат да бъдат еднолични или да се състоят от няколко членове могат да бъдат и автономни органи, а могат да бъдат и част от по-съставни, по-сложни органи, чието функции варират според националното законодателство. Значи може да имате президент, председател, управителен съвет. Делеге пък надзорните функции са възложени на контролни органи, които следят е, за това е, работата на изпълнителната власт в дружеството да съответства на социалния интерес. И тук се вижда, е, че тази контролна власт в различните страни може да бъде напълно отделна от изпълнителната власт в кавички в дружеството. много ясен пример за това е немската система, а, или пък другата възможност а, е нещо като съвет на директорите, както в английската система, там е много трудно да се разграничи контролната функция от управленската функция в дружествата. И ако обърнем поглед пък към френското право, ние сме някъде е, на пресечната точка между различните европейски влияния, тъй като нашето е, законодателство съдържа елементи от почти всички други национални системи, които съжителстват в Европа. Предлагаме ви тук една карта която позволява да се види нагледно разнообразието на правните системи в Европейския съюз. Две са основните системи. От една страна системата на прецедентното право и от друга страна системата на континенталното право или френско-германския правен кръг. Прецедентното право а, ни а, връща към монистичния принцип. А, примат имат а, ръководителите, управителите, а в романо-германската система а, имаме принцип на дуализъм. От една страна директори, а от друга страна надзорни органи. Трета група страни също могат да бъдат обособени. Там националното законодателство е по-скоро смесена система, изпитала влияние от различни посоки. Френската система е идеалната иллюстрация на тази категория, тъй като имаме видове дружества, които са под влиянието на романо-германската, романо-германската традиция. А същевременно имаме и дружества, които са по-скоро под западно влияние, т.е. на прецедентната правна система. Виждате, че има държави, обозначени с розовото, те имат тъй наречените хибридни системи. Там е много упростена системата на дружеството. Един генерален директор, той изпълнява функциите на изпълнителна власт, обаче няма надзорен орган. Ще допълня. Важно е тази карта да се гледа цветна. Системите, които са под влияние на прецедентната правна система, а, са а, в жълто, а, в а, жълто, в а, също така с друг цвят са обозначени, с синьо са обозначени системите от романо-германския правен кръг, а тези, които е, са сечение между двете системи, е, са в зелено, съчетанието на синьо и е, жълто. Сега, ето организацията на акционерното дружество във Франция. Начина по който може да се организира едно акционерно дружество. Всичко това отразява влиянията, за които говорихме. Е, е, тук също сме използвали цветове, за които има легенда отдолу под схемата. И е обяснено как всяка форма на акционерното дружество във Франция е, изпълнителна, е, контролна власт и власт на акционерите влизат в взаимодействие помежду си. Ще започна с третата схемичка. Най-класическата е, схема. Е, това е класическото акционерно дружество в френското право. Тук изпълнителната власт има връх. Това е тъй наречения президон, директор, генерал, председател и генерален директор. Той е, е с предимство пред управителния съвет, Консей да администрацион. Той е и част от този съвет, но има много голяма тежест в него. Значи, е, изпълнява е, функциите на така наречената от нас изпълнителна власт вътре в е, рамките на съвета. Също така имаме дуалистично дружество под немско влияние. Има надзорен съвет, но има и генерален директор. Изпълнителната власт се намира в ръцете на директора – а контролните функции се изпълняват от надзорния съвет. Има ясно разграничение и е, това е закрепено в закона. Надзорният съвет няма право да се меси в управлението. Отляво надясно, втората схемичка е моделът на английската система. Президента или генералния директор е с ограничени. Значи президента и управлението са с ограничени функции. И на схемата най-вдясно мога да кажа, че това е схема, която се използва най-често в посредническите дружества. Тук нямате първичен правен характер на правната форма. Законът не поражда задължение за надзорен орган, обаче има тъй наречения консей да администрацион, но в най-големия брой случаи именно тук се разискват решенията, свързани с стратегията на предприятието. Е, donc, tout ceci pour arriver е, aux définitions que nous avons retenues. Връщаме се на дефинициите, които сме използвали. Supervisory Board сме го запазили и го наричаме на френски надзорен орган. Даже често казваме органа, упражняващ надзорната функция, за да е ясно за какво говорим. След това имаме и термина менеджмент, дирекцион на френски език, управление или управителни органи. Независимо дали става дума за еднолични или за органи с членски състав. Que on a bien compris que сега, както разбирате, ние бяхме доста изненадани от разнообразието не само между различните държави членки, но и от разнообразието, което фигурира в една съща държава членка. Виждате френското право колко много форми на акционерни дружества познава. Трябва ли да се намали това разнообразие? Трябва ли да се стандартизира дружественото право в тази посока? Естествено, стандартизацията има своите предимства, всички ги познават. Тя е източник на правна сигурност и за дружествата, и за техните партньори. Е, това е, ще улесни е, движението на дружествата в европейското правно пространство. Това е особено актуален въпрос. И, както знаем, нещо подобно вече се предвижда в проекта на петата директива. Преценихме обаче, че има и недостатъци една такава стандартизация. И тук има една основна причина за нашите изводи. Разнообразието на правните е, системи съответства на културните традиции – на националните традиции, които имат дълбоки корени. И за това няма да е добре, според нас, да бъде заличено това разнообразие, поради което ние смятаме, че недостатъците са толкова големи, че предимствата не могат да наделеят на тях, когато се говори за стандартизация. Освен това, това разнообразие съответства на наличието на специфични интереси в едно общество, които заслужават да бъдат защитени. Има връзка между правно-организационната форма на едно дружество и дейността, която той е призвано да извършва. И за това не е добре на хората, които искат да извършват търговска дейност, да се отнеме възможността да се конституират по начин, на който им е най-полезен. Структурата на управление силно се влияе от начина, на взаимодействие между тъй наречените три власти в дружеството. Може да се каже, че има определена типология на формите на управление, в зависимост от степента на разделение на тези власти. Тук също в схематичен вид сме се опитали да, разчер... да, да очертаем тези разграничения. социалният интерес е, също има отражение върху сложността на управленската схема и а, е, нейната гъвкавост. Е, тази схема се опира върху една схема на френското сдружение MidNext. И тук са показани различните типове управленска система – в зависимост от съотношението между трите власти в дружеството. Виждате къде кое доминира. Е, направили сме е, стъпаловидна е, схема всъщност. Първо имате автокрация. Едно и също лице върши всичко. Изключително силна е изпълнителната власт – и често пъти тя влиза в пряко стълкновение с акционерите. Второто стъпало е отворена автокрация. Тук се съобразяват интересите на малцинствените акционери. Следващото стъпало е доминиране на акционерите. Значи акционерите влияят и върху управлението, и върху надзора. И тук се поставя въпроса за намесата и ненамесата на надзорните органи в управленската дейност. Това са класически схеми в теорията на управлението силна изпълнителната власт, тя може е, да е, извършва е, действия не непременно в интерес на акционерите. Това е четвъртото стъпало. И в, на петото стъпало е показана схемата, при която трите власта, власти, трите елемента са много добре разграничени. И най-накрая когато а, е, сме изкачили всички а, е, стъпала на тази стълба, се очертават две области. А, е, едната е в Лилаво. А, това е теорията на агентството, а, която а, има а, примери, която дава примери в повечето държави членки, а в зелено а, са формите на управление, при, което мож, при които можем да говорим за управление по мярка, така да се каже. тук а, вече управителите имат известна свобода в организацията си. По отношение на традиционното управление, знаете, че формите са. А, измислени е, в Съединените щати, минали са през Великобритания и са стигнали до континентална Европа малко по-късно. Е, и е, с оглед на така натрупания опит, ние сме стигнали до извода, че трябва преди всичко да се защитава не интереса на акционерите, а интерес, който е по-виш от техния, в частност социалния интерес, интереса на цялото общество този интерес е свързан с създаването на блага в продължение на дълъг период. Това е червената нишка на нашия анализ. В проучване едно препоръките са в три направления. Първото направление, ще се опитам да обобщя бързо, да се подобри дейността на надзорните органи. Тоест, да се препоръчат мерки за подобряване на надзорната дейност. Доста мерки всъщност вече са предприяти. Сред тях са, например, кодексите на поведение или етичните кодекси. И а, това е един механизъм за изпълнение на тази препоръка. Не е необходимо да бъде непременно а, директива, а, това с което подобрявате дейността, а може да бъде и акт на тъй нареченото меко право. Незадължителен акт, акт с препоръчителен характер, който позволява на всички да вървят в една посока. Освен това, трябва да се подобри информацията, която получават поделно всички членове на надзорните съвети, на надзорните органи. Тези членове трябва да има достъп до обучение. Някои големи дружества вече предлагат такова. И мисля също така, че е добре да се генерализира практиката на комитетите комитет за възнагражденията, например, може да съществува. И това има много голямо значение за това сумите, които се изплащат като възнаграждение, да бъдат умерени. Сега по отношение на управлението, повечето дружества в Европа са се снабдили с етичен кодекс за управлението и между тези етични кодекси има много общи елементи. Затова смятаме, че добре да се създаде една обсерватория на управлението, на дружественото управление, която да следи развитието. Втората препоръка, която даваме, второто направление на нашите препоръки е постигането на равновесие между мъжете и жените. Директива по introduire les quotas hommes-femmes dans les organes Сега трябва ли да се предвидят квоти за участието на жените в управителните и надзорните съвети. В това отношение парламентът има своята позиция, но ние открихме един интересен пример в Испания не само санкции има, когато няма такова равновесие, но и мерки за стимулиране на подобно равновесие за онези предприятия, които спазват квотите. И е, последното направление на нашите препоръки е свързано с участието на работниците и служителите. Е, препоръка номер 10 е, предвижда да се установи право на допитване. Допитване не е същото като даване на съгласи, е, Но преди да се предприеме едно действие, е добре да се извършва допитване до служителите, което, които да могат да дадат своето мнение. Давам думата на Жан-Филип Дом за проучване номер 3 във връзка с социалната отговорност на предприятията. Благодаря. Госпожи и господа, най-напред тук може би е, да е, уточня, е, че е, тези, които са с технически уклон а, винаги говорят сухо и технично. Ще се опитам да бъда малко бързо. Ще се опитам а, да използвам една метафора от морското дело. А, говорим за социален интерес. Това е компасът. Това е компасът, който ни направлява. Интересът на групата е същото по отношение на дружеството. Значи, е, трябва е, да погледнем управлението и да разграничим ръководство от управление. А контролът е в ръцете на надзорния съвет. Е, това малко прилича на капитанската кабина на кораба. Социалната отговорност на предприятието е морето, океанът, където дружеството трябва да преодолее всички подводни камъни и бури. Инициативите на европейско равнище, насочени към е, по-ефективна юридическа отговорност във връзка с социалните задължения на предприятието, са нещо много, е, този режим е нещо много сложно, защото има 27 различни национални режима. В последните дефиниции на комисията се вижда, че социалната отговорност на предприятията съответства на отговорността и задълженията по отношение на последиците от дейността спрямо обществото. Значи няма нужда да се изобретява а, е, тази социална отговорност. Дружествата вече са отговорни и пред пазарите, и пред съдилищата, а, е, и пред акционерите. Значи а, е, трябва да се съберат всички тези норми дори те да нямат юридически характер, те могат да бъдат и управленски норми. Но когато са юридически а, норми, е, тогава имаме предвид задължителните норми, тъй нареченото hard law, а не soft law. И от тук трябва да се прецени дали съществува право на социална отговорност такова право означава а, да се занимаем с предизвикателствата, с трудностите, а, особено в период на криза. А, може да се спекулира, че ако въведем изискване за социална отговорност, това вменява нови задължения на дружествата и ще ги изправи пред необходимостта да правят нови разходи. Но а, в крайна сметка с тези норми ще се стигне и до създаване на нова стойност, на нова полза. Тази полза, която проистича от социалната отговорност, трябва да се преценява с оглед интереса на насрещните страни във всички отношения. Тук е много сложно да видите толкова бързо всичко, което сме написали. необходимо е да се подхожда в международен и европейски план, но и в национален план, защото ние, например, проведохме някои срещи с големи предприятия в, Европи, в Европа, за да знаем те как се организират от гледна точка на социалната отговорност, как биха се отнесли към едно такова право на социална отговорност. Общо взето реакцията е положителна. Днес инициативите в световен план са с федерален характер, така да се каже. В ООН е, има такъв пакт и той позволява на дружествата, присъединявайки се към пакта, използвайки неговите препоръки или норми, да избягват много от рисковете, включително екологични, социални, економически. Е, в Европейския съюз е, плахо е, се оформя нещо като право на социална отговорност с системата ЕМАС в екологичното право. Има нова система от 2011 година за по-голяма прозрачност в социалната и екологичната сфера, що се отнася до това, което правят дружествата. Но сега необходимо ли е да имаме директиви и регламенти, които вменяват на дружествата екологичната сфера, в социалната сфера, е, в сферата на правата на човека е, да е, изпълняват определени задължения. Тук надзорните съвети ще има какво да следят. Ние уж смятахме, че това от техническа гледна точка са ръководни задължения, а всъщност това са задължения за зачитане, за уважение – е, Джан Луиджи е, използва е, именно този подход, когато говори по темата пред ООН. Това е федерален подход. Значи, измежду 27-те държави членки подбрахме 5, които са особено показателни или от гледна точка на ново законодателство, или от гледна точка на практика. Първо, Германия – е, тя е много добър пример от гледна точка на социалната отговорност е, и задълженията за проявление на такава отговорност. Е, в Германия на дружествата се оставят да се саморегулират, т.е. сами да разработят нормите, изхождайки от потенциалните рискове в екологичната, социалната и други сфери. Втората държава е Великобритания – се акцентира върху задълженията и изискванията към ръководителите и управителите. Какво те трябва да правят? В Испания вниманието е насочено към публичните дружества. Те са задължени да поддържат определени връзки. В Дания понятието социална отговорност е свързано преди всичко с големите дружества и се използва като ориентир Световния пакт на ОНЕ. В Франция пък се подхожда към много детайлни, много прецизни норми, но те са приложими към дружества, отговарящи на определени количествени критерии. Е, естествено, когато има такива инициативи, не можете да пренебрегнете самите дружества. Вярно, че дружествата са юридически лица, те нямат собствени чувства, но те пък имат управители, които имат собствени ценности. Рисковете не признават граници, така както и други неща. Значи рискът може да се материализира навсякъде в света и е, ще засегне дружеството с международна дейност, е, където и да се опитва да се скрие е, то. Също така етичните кодекси, кодексите за управление, договорната документация присъщите на отделни отрасли документи, да кажем добивните индустрии. Напълно е възможно всички тези елементи да окажат влияние за когато избирате партньорите си. Дали един партньор отговаря на изискванията, които вие трябва да спазвате във връзка с социалната си отговорност. Ако не ги изпълнява, може би няма да сключите договор с него, защото тогава рискувате репутацията си и рискувате намаляване на собствената си стойност. По отношение на изолираните инициативи, трябва да кажа, че има нещо, което позволява да се оценят дружествата с оглед на социалната и екологичната отговорност. Какво се прави? Първо, имате рейтингови агенции. Тук не говорим за е, рейтингови агенции в финансовата сфера, но рейтингови агенции извън финансовата сфера има много. Това е истински пазар на рейтинговането и те е, могат а, да а, анализират дружествата едно по едно с оглед на международни критерии, които могат да се променят от случай в случай. Е, тук обаче се е, поставя известен риск, е, който е малко притеснителен от известно изкривяване на информацията на този пазар на информацията, който представляват тези нефинансови рейтингови агенции. И за това трябва да има някакъв орган, който да следи, евентуално на ниво Европейски съюз, дали са спазени правилата, дали оценките са направени както трябва. Има и друг пазар, извън информацията, това вече е финансовият пазар. Връщам се на метафората от морското дело. Зад предприятието, което се се задържа максимално дълго на повърхността, преодолявайки подводните камъни на екологията, социалната е, отговорност, правата на човека, е, се крие изискването е, за е, печалба. Е, и тя трябва да бъде дългосрочна. Това означава дружеството да е устойчиво. Естествено, е, че тук голяма роля имат е, институционните инвеститори. Е, те могат да се насочват чрез необходимите стимули именно към а, а, такъв тип дружества. ООН е разработило принципи за отговорни инвестиции а, и това може да позволи на инвеститорите да, орг... да ориентират капиталовложенията си в зависимост от това дали едно или друго дружество изпълнява изискванията за социална отговорност. Е, сега, разбирате, е, че е, е много голям риск от създаване на финансови мехури вътре в Европейския съюз. Нали, това, което е положително за едни, няма да е положително за други. Това може да опоручи инвестициите или да ги изкриви. Или пък това, което ви се е струвало валиден критерий в началото, може да не излезе такъв в края. Та, имайки предвид всичко това, как да разработим право на социална отговорност в Европейския съюз? Нашите препоръки са да се коригира информационната асиметрия. Тоест, най-напред, търсенето на информация да се извършва по хармонизирани критерии. Ще ви дам а, пример. За а, публичните дружества, така ги наричаме във Франция, те са всъщност държавните дружества, а, е, може да се поставят изисквания, както е в Испания, да кажем, за предварителен одит, за преминаване на обучение, е, за е, обществените поръчки. Според някои нормативни уредби се поставят предварително изисквания за социална отговорност, а нямат предимство непременно само економическите показатели. За некотираните дружества сме препоръчали приспособяване на управленската система на дружеството към изискването за социална отговорност, като социалната отговорност се превърне в гръбнака на управлението на дружеството. Това може да позволи на дружеството да действа успешно в глобален мащаб. За котираните дружества – сме а, е, дали а, е, предложение да се приложи, да се т.е. разработи, приеме и прилага в бъдеще директива. За преодоляване на тази а, е, информационна асиметрия сме предложили да се хармонизира третирането на социалната отговорност и задълженията за нея това третиране и изисква да се създадат рейтингови агенции и те да бъдат сертифицирани по същия начин, както познатите ни финансови рейтингови агенции. Трябва критериите за оценка да бъдат прозрачни и освен това трябва винаги целта да е економическо устойностяване на социалната отговорност, т.е. от нея да има економически смисъл. Е, големите е, одитни фирми вече е, вземат предвид социалната отговорност и да се помисли в крайна сметка за ново неимуществено благо, а именно социалната стойност, което да се третира от счетоводна гледна точка като нематериален актив. Но това е на последващ етап. Herzlichen Dank für die Präsentation. Благодаря много за презентацията. Имам два въпроса. Започнахме 15 минути по-късно, така че тази точка от дневния ред е, ще продължи до 4.15. Колегата Буду, госпожа Лихтенбергер и госпожа Рейгнер искат да зададат въпрос. Господин Буду има думата. Липса de implicare a acționarilor. Благодаря. Неучастието на акционери може да се коригира с електронно гласуване. А ако гласува, се гласува електронно, можете ли е, да видите възможност това за подобряване на корпоративното управление? Госпожа Лихтенбергер, не знам дали е, е, беше заради превода, но на мене ми се струва много оптимистично а, отношението към състоянието на предприятията, най-вече с оглед на развитието през последните години. За това аз съм за задължителните правила, например във връзка с а, квотите за участие на жените през последните години ви, е, наблюдаваме много предприятия, които публикуваха в интернет чудесни документи за корпоративната социална отговорност но е, не правиха нищо за спазването на написаното в тези документи. Всичко беше оставено на случайността. И в тази връзка е моят въпрос ще а, е, продължим ли да следваме този мек, така да се каже, подход? Ще оставим ли нещата в сферата на положителното? Ще оставим ли разликите такива големи между това, което се публикува в интернет и практиката на предприятията? Това за мен е най-важното. Е, и ще ми позволите още един малък е, коментар. За мен беше малко трудно да е, се занимавам с тези чисто френски структури, тъй като ние трябва да покрием все пак целия спектър. Госпожа Регнер има дума. Благодаря. Една, един въпрос към третия, към авторите на третия доклад. Във вашите препоръки вие говорите за е, надзор на ръководството. Е, бих искала да разширите тази концепция, да я обясните. И един въпрос към господин Дом. Е, говорихте за това, че има информационни асиметрии и те трябва да се намалят. И че това е голямата цел. Естествено, това е важно, и ясно е, но е, това звучи много хубаво. Как обаче е, може това да се случи? Може ли да обясните по-добре? Председателят е, от, мине, от мен един въпрос. Е, той засяга и двете изследвания за контрола и връзката с. Е, ръководството и социалната отговорност. Сега, ключовата дума вземане е участие на работниците в решенията на ръководството. За това никой не говори. Защо наистина? Тъй като и при това, при този феномен става дума за отговорност, за социална отговорност. Ние познаваме този феномен от Германия, т.е. работниците участват в вземането на решенията. Така, а сега а, нашите гости имат възможност да отговорят. Ще започна с първия въпрос, свързан с участието на акционерите и с помощта, която може да окаже системата на електронно гласуване. Не сме навлезли в проучване на практическите условия на изразяване и упражняване на правото на глас. Но, в крайна сметка, ако не сме наясно с обхвата на тези права и с начина, по който те могат да окажат влияние и да бъдат зачитани, е, няма да има смисъл да стимулираме хората да гласуват. Е, няма смисъл да ги караме да гласуват, е, ако те не могат да очакват, че гласът им ще бъде чут. В този смисъл, когато се говори, например, за малцинствените акционери, констатираме, че една от причините, поради е, коя, които те не участват, е, то, това не е защото нямат възможност да го направят, защото им липсват технически средства, а защото техния глас нищо не значи. Каквото и да мислят и да гласуват миноритарните акционери, мнозинствените акционери се налагат. Е, това, за което ние а, е, говорим е а, е, интересът на юридическото лице да е такъв, че ако а, е, мнозинството накърни обществения интерес, да имат възможност миноритарните акционери да упражнят правото си на глас и да защитят социалния интерес, придавайки му предимство пред интереса на мнозинствените акционери. Dankeschön. Je pense que la deuxième question était relative. Втория въпрос, свързан с отношенията между надзорни и управителни органи, бих засегнала три аспекти. Първо, равновесието между мъже и жени. Второ, пример от Франция, с който си послужихме. И трето, участието. А за обсерваторията на управлението на дружествата ще дам думата на Ян. Първо, във връзка с равновесието в участието на мъжете и жените, напълно сме съгласни и именно за това сме направили препоръка в този смисъл. Тази тема за съотношението в участието на мъжете и жените да бъде решен с директива, с, задължителен акт на европейското право, а не с тъй нареченото меко право. Ние сме наясно със значението на въпрос. Втората бележка беше свързана с френския пример. Не сме го направили поради националистически чувства или нещо подобно, а просто защото се оказва, че във френското акционерно дружество си дават среща влияние от всякъде в Европа. И като дадохме този пример, беше по-лесно да демонстрираме как влизат в отношения помежду си надзорните и управителните органи и въобще трите власти в дружеството в различните форми на а, акционерното дружество. Ако бяхме взели а, пример от Германия, тази иллюстрация нямаше да ми е толкова лесна. И е, третата бележка беше свързана с участието. То е двупосочно. Или двус... в, в, в два смисъла можете да го тълкувате. Първо, като участие в процеса на приемане на решение и в проучване номер две. може би малко избързах там, сме дали а, е, две препоръки що се отнася до участието на работниците и служителите в процеса на приемане на решение в дружеството. Тук бихме искали да има директива. А вторият смисъл на думата участие е финансово участие. Ние нямаме препоръка в, в проучване 2 но, може би, тук отношение могат да имат препоръките в проучване номер 3 за социалната отговорност. Що се отнася до финансовото участие или участието в финансовия резултат, може би. Е, Именно. Е, ще започна ще започна за, с участието, участието на работниците и служителите. Това беше засегнато и в проучване 2. Винаги е възможно да имате представителство на работниците и служителите и това е фактор за равновесие но не сме направили препоръка, защото тази практика не се среща във всички държави членки. Освен това и в Германия това е практика на големите дружества. Това са отношения между работодателя и служителите. Това са форми на съвместна работа, които улесняват диалога между тези два, две страни. А от тук, разбира се, участието на работниците и служителите има отношение и към надзорната функция. Самите работници и служители могат да искат да дават информация на надзорните органи, което поражда други проблеми, включително юридически на ниво национална уредба. Самите държави членки е, имат различно виждане по въпроса за участието на работниците и служителите. Е, сега ще отговоря на въпроса за информационната асиметрия, но мимоходом ще кажа, че по отношение на социалната отговорност е, не сме се ограничили с препоръки за меко право, а сме препоръчали член Директива 660 и по-специално член 46 да бъде прередактирана, така че елементът социална отговорност да бъде вземан предвид, когато се извършва ревизия на финансовите отчети и документи на дружествата. Сега, времето, което ни беше дадено, не ни беше достатъчно, затова и не се спрях толкова подробно на информационната асиметрия. Нефинансовите рейтингови агенции трябва да имат възможност за еквивалентна преценка. Референции съществуват има а, такива референции, които се а, разработват от ООН. А, нормите 26 000, също така глобалния пакт на ООН. Това са критерии, които могат да се използват като изходна точка. Естествено, тук имаме много подробни препоръки за оценка от такива рейтингови агенции, за да се коригира тази асиметрия в информацията, за която говоря – трябва всичко, което се подава а, като финансова информация, да бъде много по-прозрачно. Инвеститорите трябва да могат а, да дават а, мотиви, информация, от която е видно защо предпочитат да насочат вложенията си към едно, а не към друго дружество. Всичко има значение, защото именно от съвкупността на тези елементи е възможно да се изведе реалната стойност на едно дружество. И от тук зачитането на нормите се очертава и може да бъде уредено в бъдеще като нематериален актив. Е, това е подход, който не съществува във всички правни системи в света, но можем да го използваме като пример. Ако обичате, бъдете кратки, защото трябва да гласуваме. Съвсем бързичко по обсерваторията на корпоративното управление. Вярно, някои могат да си кажат, че етичните кодекси за управление на предприятията са меко право, без да пораждат кой знае какви задължения. Но на мен ми се иска да излезем от тези тесни параметри. Да, различават се софтло и хардло, но това е упростенческо разделение всъщност – етичните кодекси на предприятията имат нормативна сила в смисъл, че предприятията трябва да ги спазват. Ако не ги спазват, трябва да се обосноват и да кажат защо са се отклонили. Освен това, тези е, кодекси на дружественото управление са имали е, благоприятно отражение върху поведението на дружествата в Европейския съюз. Е, всички имат своите правни традиции, които пък на свой ред трябва да бъдат зачитани благодарение на тези кодекси поведението на дружествата е еволюирало в единния пазар. когато дружествата заявят, че са приели кодекс за поведение, те ангажират отговорността си. И ръководните органи са а, тези, които а, следят за това спазване и се отчитат за него в годишния отчет за дейността. Целта на тази обсерватория ще бъде следната. Такива кодекси съществуват навсякъде в Европейския съюз. Значи, а, целта на обсерваторията ще бъде да анализира тези кодекси и да откроява добри примери от практиката, така че развитието да се диктува не само отгоре, с директиви и с регламенти, но да се движи и отдолу, защото става дума за право, което самите економически субекти разработват. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори, на всички експерти за представянето на изследването и ви желая хубав ден. А сега преминаваме към доклада с Верони. Е, нека, моля, той ни информира, след което ще направим тест за гласуването. А сега господин Сперони. Da е, quello che so il Consiglio avrebbe diviso in due la sua proposizione. Доколкото зная, Предложението на съвета е от две части. Трябва да проверим позицията си, всеки от вас, председателят. Аз така както разбирам, казва председателят, искаме да отложим гласуването. Е, може би да. Може би е, по-добре да отложим гласуването. Комисията какво мисли по този въпрос? Е, господин Клайн и господин Гемадия Добър ден. Благодаря за това, че давате думата на комисията. Съвсем накратко. Разбира се, ние сме на ваше разположение и ще дадем е, цялата необходима информация по тази законодателна процедура, както и е, последните новини в нейното развитие. Накратко, съвсем накратко, положението е следното. На 30 април комисията е внесла проект за реформа на два действащи регламента, като идеята е те да бъдат слети в един акт. Консултативната група на правните служби на институциите има възможност да се занимае с тези предложения за реформи на 24 май и на 9 юли. И незабавно, след като съвещателната група се занима с този проект, беше направено становище в смисъл, че реформата е много добра идея. Това е във връзка е, с първоначалната идея на комисията. Междувременно на 13 юли бе прият документ от парламента. Извинете, извинете, казва ораторът, е, извинявам се, документът е прият от съвета, не от парламента. И в този е, документ е, се казва, мога да цитирам пряко. За да бъдат отразени е, особените позиции на Ирландия и Великобритания, първоначалният проект е разделен на два идентични текста, т.е. на два идентични проекта за регламенти на съвет. Това е направено е, под влияние на правната служба на съвета, която по най-различни причини е, сметна е, за уместно е, да се извърши такова разделяне на първоначалния проект, който беше замислила комисията. Комисията неодавна прие решение да позволи на комисаря Малмстрем да изрази съгласие с позицията на съвета Като се има предвид, че е, текстът, по който ще работи и съвета, е, ще е, възпроизвежда изцяло текста на първоначалния проект на комисията. Така че ще има а, писмо а, от страна на комисаря Малмстром и до съвета, и до парламента в този смисъл. А, вие ще бъдете официално уведомени от нея за това, че ние ще приемем идеята на съвета. Аз подкрепям докладчика. След като той иска да отложим гласуването, нека го отложим. Ако искаме, ако иска предложи да гласуваме, нека гласуваме. Господин Спероник. какво ще кажете вие? Dopo aver ascoltato quello che ha detto la Commissione, ritengo che si possa anche votare adesso. След като чух комисията, мисля, че може да гласуваме. Всъщност нищо не се променя. Независимо дали текстът е единен или не. Докладчикът предлага да гласуваме. Не виждам възражения. Тогава, моля, нека гласуваме кой подкрепя докладчика? А, нека видим, е, нека направим един електронен те, тест. Сега пр- правим пробно гласуване. Моля, поставете си електронните карти в апаратчетата. Und? Ja. 23. Also scheint alles zu funktionieren. Ja, всичко си сега ще направим истинското гласуване. Значи, сега гласуваме за доклада с перони. Моля, гласувайте сега. Кой е за подкрепа, в подкрепа на доклада? Кой подкрепя доклада? 20 dafür, 3 enthaltungen. 20 за, 3 въздържали се, няма против. Чудесно, благодаря ви. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е заседание при закрити врата. Ще прекъснем за кратко, за да дадем възможност на колегите, които трябва да напуснат залата, да го сторят.